Минаваме към въпросите към комисията. Първият въпрос на господин Бърк за 10-те години евро. Господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Опитът в бюджетната координация общо взето положителен, но и можем да извлечем някои полки. Анализът от първите 10 години показва, че е необходимо да се засили бюджетния надзор. Също така показва, че е необходимо да се занимаем с по-общи въпроси, имащи отношение към макроекономическата стабилност на държавите членки и функционирането на валутно-финансовия съюз. Координацията на данъчната политика би трябвало да бъде в по-голяма степен в основата на националния бюджетен процес. Това означава както в период на економически възход, така и при економически трудности. Средносрочните бюджетни цели би трябвало да бъдат ориентирани към неочаквани пасиви. Всичко това изисква по-сериозен бюджетен надзор. Назора трябва да бъде насочен и към онези тенденции в държавите членки, които са свързани, например, с дефицит по текущата сметка или дисбаланс в растежа. Надзорът трябва да се изгражда върху съществуващите инструменти. Основните инструменти за координация на економическата политика и наблюдаване на фискалната политика са заложени в пакта за стабилност и растеж. Неодавнашното приемане на плана за економическо възстановяване също така открива нови възможности за бюджетната координация. Той хвърля светлина върху ролята на комисията като катализатор за краткосрочни и неотложни економически политики. Възоснова на нашата економическа оценка, Европейската економисия предприе економически отговор на економическите проблеми. Отговорът на комисията е в, е в резултат на наблюдение на националните политики. Планът за възстановяване предполага разпределение на задачите. Държавите членки носят отговорност за бюджетната политика. Европейската комисия определя глобална цел за допълнителни фискални стимули, като отчита необходимите стимули и мерки за тласък на економиката. Държавите членки могат сами да определят обхвата на данъчните стимули. Това изисква координация и наблюдение на националните мерки. Европейската комисия и съветът ЕКОФИН ще наблюдават съвместно изпълнение от националните мерки в съответствие с принципите, заложени в плана за възстановяване. Необходимо е разумно наблюдение на данъчните мерки заедно с укрепването на националната бюджетна рамка и националните бюджетни правила и изпълнението на реформи, ще се осигури устойчивост. Благодаря ви. Господин е, Бърк има допълнителен въпрос. 30 секунди. Господин комисар, много благодаря за отговора. Да, общата парична политика, тя се развива най-вече с, в настоящата криза, но нека да не забравяме, че трябва да зачитаме данъчните политики на отделните държави. Какво ще постигне Лисабонския договор? Той всъщност няма да засегне по никакъв начин фискалните политики на държавите. Мисля, че трябва да работим заедно и как според вас, как виждате новите пътища за стимулиране на економиките на европейските страни? Каква е ролята на Еврогрупата, както знаете? в момента и след влизането в сила на Лисабонския договор ще бъде неформална група. Тя не може да приема официални решения. Дори тогава, когато те имат отношение към а, а, държавите членки на еврозоната. През последните 3-4 години а, еврогрупата под председателството на Жан-Клод Юнкер – подобри съдържанието на обсъжданите въпроси. Ние водим дискусия не само с Европейската комисия, но и с Европейската централна банка. Обсъжда се задълбочаване и разширяване на бюджетният и економически надзор. Еврогрупата обсъжда също така и други въпроси, имащи отношение към външната роля на еврозоната. Данъците и данъчното облагане, както знаете, е деликатен въпрос. Според съществуващия договор и според Лисабонския договор, въпросите свързани с данъчното облагане се решават с консенсус. И аз не предвиждам някаква възможност това да се промени. Имаме два допълнителни въпроса, които можем да приемем. Първо господин Лихтфрид и след това господин Лунгрин. Господин Лихтфрид. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да отбележа, че за мен е чест да мога да поставя тези въпроси тук в нашето председателство. Господин комисар, Еврогрупата вече се доказа през изминалите няколко години и наскоро виждаме, че има и други страни, които искат да се включат в Еврогрупата. Спрямо тези страни, какви са проектите на комисията? Има ли вече такива? Е, някакви срокове, които евентуално да са определени за страните, които искат да се присъединят към еврогрупата. И господин Лундгринд. Voilà. Е, jag har följande fråga. Имам въпрос. Ако еврото беше толкова успешно през изминалите години, защо в такъв случай Италия и Гърция, да вземе само два примера, имат толкова лоши статистики сега? Защо? Швеция днес има 0,4% по-нисък лихвен процент. И защо лихвите също спадат и в Германия? Благодаря. Благодаря за вашия въпрос. На 1 януари тази година Словакия се присъедини към еврозоната. Сега вече имаме 16 членове от 27 общо страни членки на Европейския съюз. Така че това са страните, които споделят една и съща валута. Кои ще са следващите? Не е в ресора на комисията да отговори на този въпрос. Трябва страните да докажат, че отговарят на критериите. А кои са страните, които искат да се присъединят възможно най-бързо? Има такива, разбира се, но не отговарят, те не отговарят на всички критерии по договора. Това са Балтийските държави, Унгария и други. И знаем, че има две държави членки, а именно Великобритания и Дания, които а, гласуваха да да opt-out, т.е. те не искат да се присъединят. Така че въпрос е на отделните страни членки дали искат или не да се включат в еврозоната и как да подготвят економиките си. След Словакия, най-вероятно, може би някои от двете страни, които гласуваха опт-аут, ще се, приба... ще се присъединят към еврото. Например, защо не Дания? Дания реши да не се възползва повече от опматалта и да се присъедини евентуално. Ако, разбира се, Дания отговори на всички критерии за присъединяване към еврозоната, така, такива каквито те са определени от договора. Датски. Това е. Зависи, разбира се, и от датските власти, от датските граждани, които ще решат, може би, с референдум. Но тази сутрин тук чествахме 10-та годишнина от създаването на еврото. Сигурен съм, че в следващите 10 години всички или почти всички държави членки на Европейския съюз ще се присъединят към еврозоната, защото във времена на криза, като настоящите, в тези, този тежък економически период. Има много предимства да си член на еврозоната и те се увеличават. А тези, които не се присъединиха към еврозоната, осъзнават, че всъщност има много повече предимства да са в еврозоната а, и че искат да и именно за това искат да се присъединят към еврозоната, за да спестят, си спестят допълнителни трудности. Ако бях на ваше място, нямаше да ам, обвинявам еврозоната относно лихвените проценти. Какво се случи с, с лихвените проценти в Дания по време на тази криза? Нека да напомним, че въпреки, че Дания не е с евро, валутата й е свързана с еврото, с фиксиран курс и пазарите няма да зависят така от е, еврото, така както нашите пазари. И съответно Централната банка не може да направи много. Благодаря. Следващия въпрос е за млечните продукти на европейския пазар. Госпожа Фишербо. Почитаеми депутати, най-напред да ви представя ситуацията през няколко години. Всички помним, че млечният сектор беше много стабилен с незначителни колебания на цените. Но през последните няколко години ситуацията се промени значително. Най-напред дойде 2007 година помня много ясно, септември, август и септември, когато цените на млечните продукти рязко се повишиха. И след това, миналата година, бяхме свидетели на спад, на сериозен спад на цените. Цените сега са много близки до интервенционните, а в някои случаи са и по-низки от тях. Убедена съм, че мога спокойно да кажа пред вас, че съм изключително притеснена от ситуацията на европейския млечен пазар. Разполагаме с мерки за подкрепа, които могат да бъдат задействани в подкрепа на този сектор и в действителност вече предприехме действия. Страни, в които нещата вървят горе-долу нормално, ще задействат програмата от 1 януари, т.е. производството през декември отговаря на изискванията за подпомагане по тази програма интервенционно закупуване или, възстановяв... или, експорт, или възстановяване на експортните разходи също така ще се прилага за подкрепа на млечния пазар. Що се отнася до интервенционната система, през март, а следователно и обхващаща производството до март, маслото и млякото на прах ще могат да се закупуват до август. Най-напред имаше фиксирани цени, а след това тръжна система. Също така искам да ви напомня ситуацията през 2007 година. Всички помним бързата реакция от страна на Европейския парламент, съвета и държавите членки. Върху мен беше оказан натиск да увелича квотите, за да се облегчи, за да се облегчат проблемите, свързани с повишаването на цените. Искам да кажа много ясно, за да разсея недоразуменията, че повишаването на млечните квоти са виновни за много ниските цени на млечните продукти днес. Реалността е, че независимо от повишаването на квотите с 2%, след април тази година производството на мляко спадна. Това е на което сме свидетели – и това се дължи на факта, че повишаването на квотите е възможно за държавите членки, но не е задължение. Това показва ясно, че фермерите и производителите реагират на събитията на пазара. Относително слабите промени в системата на квотите – не може да обясни по никакъв начин колебанията на пазара. Ниското потребление, ниското търсене от страна на потребителите е последица от високите цени. Потребителите решиха да се оттеглят от продуктите с най-високо качество и най-висока цена. И разбира се, не бива да забравяме економическата среда, в която се намираме в момента. По тези причини е необходимо да не се заблуждаваме и да смятаме, че като съществяваме микроуправление на млечния пазар, ще можем да взимаме решения, които да са еднакво полезни за целия сектор. И най-сетне, господ... госпожо председател, португалските органи използваха всички възможности, за да настояват за повишаване на млечните квоти за Азорските острови, поради факта, че а, те са, тези острови са изключително конкурентно способни и а, извличат полза от увеличеното производство. Всъщност аз съм убедена, че увеличаването на квотите и прекратяването на квотната система ще бъде полезна за млечния сектор на Азорските острови. Тези прекрасни острови са доста отдалечени и е, транспортирането на мляко не е лесно. И в заключение, госпожо председател, искам да уверя членовете на Европейския парламент, че ще управлявам инструментите на млечния сектор по отговорен начин, за да се осигури една ефективна защитна мрежа за този сектор. Благодаря ви. Господин Казака. Благодаря, госпожо комисар, за тези обяснения. Съжалявам, но аз не споделям вашия оптимизъм относно повишаването на, кво... на квотите, които евентуално ще бъдат положителни за Азорските острове. Знаете, че наскоро бяха публикувани други цифри и забелязахме спад с около 60% на цената на млякото на световните пазари. Това ще засегне директно производителите от Азорските острови и от останалите страни на Европа. Очаквахме, че тези мерки ще имат някакво влияние, някакъв резултат, но поне в моя район нищо не виждам. Благодаря. Госпожо комисар. Благодаря, господин председател. Благодаря, колега. Знаете, че винаги съм доволна да мога да водя дискусии в тази област. Знаете, че ситуацията днес е следната. Пазарът е много сложен. Това не засяга само Азорските острови, а цяла Европа. Настоящата ситуация в Европа е, че цената спада до такива нива, до каквито дори не сме могли да си представим, че ще стигне преди 6 месеца. И мога само да ви кажа, надявам се, че ми вярвате и че ще продължите да ми вярвате, че ще намерим и ще продължим да търсим правилното решение при дадените обстоятелства. Благодаря. Госпожа Магинес. Благодаря госпожо председател, но видите за млечния сектор не са добри. Искам обаче да попитам, като имаме предвид, че не беше много ясно защо се повишиха толкова а, рязко цените. Има ли анализ, който да сочи защо те спаднаха толкова рязко? защитната мрежа достатъчна ли е, за да се възстанови доверието на потребителите? Благодаря. Най-напред, мисля, че има много причини за резкия спад на цените на млякото и млечните продукти най- най-важната причина е, че руския пазар е много важен за Европейския съюз. И наскоро сме свидетели на неблагоприятни събития в руската економика. Цените за руските потребители се повишиха значително. Девалвацията е поне 50% и последиците са, че ние по-трудно продаваме на руския пазар. През 2007 година, след повишаването на цените, хората се оттеглиха от най-скъпите млечни продукти. Днес сме в условия на несигурна, общо несигурна економическа ситуация. Госпожа Магинес пита дали а, е, онова, което постигнахме в равносметката на обща сълскостопанска политика е, достатъчно. е достатъчно. Всъщност, а, е, равносметката няма да започне до 2010 година. С всички различни инструменти за подкрепа на млечния сектор. По време на дискусиите стана ясно, че сме изправени пред нови предизвикателства и сме предвидели е, средства за модулация за определени сектори. Предлагаме на Европейския парламент и на съвета част от неоползотворените средства, общо става дума за 5 милиарда, е, селско стопанство, развитие на селските райони да се изразходват през 2009 година. Това вече решението трябва да се вземе от парламента и съвета. Те трябва да решат дали част от тези средства могат да се използват. Помните списъкът с предизвикателствата, вътре е записан и млечния сектор – Надявам се, че и парламента ще прояви разбиране и ще разреши част от тези средства да се използват и за решаване на проблемите в млечния сектор. Благодаря. А сега е, преминаваме към въпроса на господин Ван Хеке за микрокредитирането. Адресиран въпрос към господин Мишел. Господин Алистър, не е ли предвидено да се зададат два допълнителни въпроса? И аз самият мисля, че посочих много ясно, че искам да задам допълнителен въпрос. Господин Алистър, въобще не съм била запозната с вашето искане, иначе със сигурност щях да ви дам думата. Това е очевидно. Вашият персонал ми, ме уведоми, че искането ми е било записано. И че следователно вие сте уведомена. Защо всъщност не сте уведомена? Съжалявам, наистина, но никой не ви е забелязал. Е, наистина много съжалявам. Господин Мишел, вие имате думата. Госпожо председател, дами и господа, дискусиите между парламента и съвета относно приемането на регламента е, доведоха до решението да не се използват тези средства, предвидени във втора глава на бюджет, бюджета за финансиране на тази мярка. Но на 16 декември 2008 година се прие решение за бюджет от 2 милиарда евро за периода 2008-2010 година, така че да се финансират мерки за безопасни продоволствени доставки. А микрокредита фигурира включене в тези мерки, които целят да се увеличи селско-стопанското производство и а, това ще бъде разгледано и от парламента съгласно текста на регламента за комитология и мога да ви кажа, че един първи пакет от 300 милиона евро за 24 или 25 държави ще бъде представен през февруари, а, а цялата, всички средства по мярката ще бъде приети преди 1 май 2009 година. Комисията подкрепя развитието на микрокредитирането, особено в сферата на микрофинансите. Предлага се различен широк набор от финансови инструменти и сплащателни средства – и комисията се ангажира да помогне на тези лица, които имат най-низки доходи, така че да имат достъп до тези финансови услуги. Комисията смята, че недостатъчен капацитет всъщност е основната пречка пред развитието на финансовата система за лицата в най-неизгодно положение в неравностойно положение. А за засилване на капацитета и в случаите, когато достъпа до капитал за микро на органите за микрофинансиране. В тези случаи комисията може да извърши финансирането чрез специализирани институции, като Европейската инвестиционна банка, в някои случаи, когато става а, дума за създаване на а, нови а, фирми, комисията може да извърши финансирането чрез специализирани НПО. Европейската инвестиционна банка управлява операции за микрофинансиране в рамките на европейския бюджет в района на Средиземноморието, например, или за държавите от Карибския басейн. Благодаря ви, господин Ванек. De е beslissing om 1 miljard euro uit te trekken voor de armste boeren. Решението да се отпуснат тези средства за най-засегнатите от кризата страни, беше подкрепен от всички. Но комисията предложи под натиска на определен брой държави членки да се използват средства, които по принцип се използват за земеделие. Мислите ли, че използването на тези фондове е правилното средство да се борим срещу бедността? Наскоро говорим за специфични индекси, за специфични фондове, от които се разползват градовете, но не и селата. Така че има ли глобална оценка на тези инструменти? Въпросът ми. Е. Ние, разбира се, както ви казах, сме а, заети да изготвяме механизма, с който ще се отпуснат а, с нуждите финансови средства – мисля, че а, типът фондове, происхода им не представя, не влява никакъв проблем от гледна точка капацитет. И от гледна точка селските райони, това няма да е проблем. Още веднъж искам да ви, да ви подчертая това. Важното е, че в първият пакет края на февруари ще, вече ще има такива средства, а също така и в общия план, който ще излезе през май. Господин Липцфрик. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Имам един кратък въпрос. Смятате ли, с оглед на казаното, че би било разумно да свърже микрокредитите с конкретни цели, например насърчаване на екологосъобразното замеделие. Смятате ли, че това е разумно? Господин комисар. Не мога, разбира се, да предвидя бъдещето на развиващите се държави политиката наистина е доста нестабилна там, но трябва да ви кажа всъщност, че вашият въпрос очертава някаква пътека и смятам, че това представлява интерес. И целта на тази пътека, на тази насока, ще ми позволи да включа, да я включа в размишлението, което сега провеждаме. Може би ще има възможност да се насочи, да се ориентира тази политика към биологичното замеделие в развиващите се страни, например. Това е възможност, стига да може да се развие от този сектор. Наистина това би било интересно развитие. И наистина виждам ползата от вашето предложение и ще го споделя с моите сътрудници. Госпожо Магинес, ще ви помоля да бъдете кратка, защото закъсняваме. И Европейската комисия смята ли, че глобалното, глобалните проблеми с продоволствието са изпаднали от дневния ред и какви мерки предприемате, за да стане този въпрос част от приоритетите? Понякога това, че не говорим ежедневно, непрекъснато за едно и също нещо, не означава, че не работим по този въпрос. И всъщност комисията ще продължи да работи в тази насока, още повече, че тя е по нейна инициатива. Мога да ви успокоя и да ви кажа, че въпросът е интересен до толкова доколкото е, е, това, че тези, е, че цените а, спаднаха, може а, да създаде впечатление, че проблема е решен. Но макар и по-низки, тези цени няма да достигнат предишния си размер. И а, кризата в а, сферата на хранителните доставки продължава и ще продължи да бъде проблем, така че може да сте убедена, че ще продължим да работим в тази насока. Няма опасност да пропуснем този въпрос. Така, сега ще преминем към втората част е, първият въпрос е на госпожа Харкин за реформирането на бюджета. Е, въпрос отправен към госпожа Грибаускайте. Два въпроса. Бюджетната реформа и селското стопанство. Много се радвам, че са зададени по, поне два въпроса, тъй като настоявахме за повече интерес от страна на парламента. По първия въпрос. Става дума за ефективност в изпълнението на европейския бюджет. Насочени са усилия. Усилията са насочени към по-голяма ефективност и прозрачност в изпълнението на бюджета. Особено посредством упростяването и пропорционалността на административния контрол. В този контекст бяха набелязани няколко въпроса. Някои от тях е, вече получиха ясно, ясна формулировка. На първо място, Европейската инициатива за прозрачност в е, тези условия са предвидени мерки за прозрачност и достъп. Някои въпроси заслужават нашето внимание интегриране на разходите, които в момента са извън бюджета, т.е. бюджетизиране на средствата. Това ще засили легитимността и ще и административното упростяване. Не успяхме обаче с всички фондове. Отговорността на държавите членки е друг важен въпрос. Той е важен за по-нататъчно засилване на отговорността на държавите членки, които управляват 80% от европейския бюджет. Трябва да има ясно разпределение на задачите между държавите членки и Европейската комисия. Надяваме се, че ситуацията ще се промени при след влизането в сила на Лисабонския договор. Сегашният бюджет е твърде закостенял и не гъвкав. за пример ще ви дам плана за възстановяване на економиката. Е, при проблемите с газоснабдяването не успяхме да се постигне споразумение за инвестиране в газохранилища и междусистемни връзки. Очевидно трябва да инвестираме много в способността за реагиране. Друга група проблеми, споменати в хода на консултациите, е намаляване на административната тежест. Европейската комисия предприе редица ангажименти, прие се план за действие, в който се правят конкретни предложения за упростяване на административните процедури. Предвижда се използването на на твърди суми, винаги когато това е възможно. И всичко това е насочено към упростяване на процедурите. Надяваме се парламентът е, да ни подкрепи в, хора, в хода на дискусиите. Европейската комисия очаква подкрепата на парламента в процеса на рационализация на изпълнението на бюджета и разглеждането на бъдещи е, закони. Благодаря ви за въпросите. Това е най-неатрактивният въпрос, който получихме. Понякога се смята, че те са твърде специализирани. Колкото и да са добри политическите решения, ако няма добри механизми за изпълнение и най-добрата политика ще се провали. Много закъсняваме, така че ще групираме допълнителните въпроси. Госпожо Харкин, моля. Благодаря за вашето разбиране. Вие говорихте за ам, отговорността на държавите членки. Има ли начин, има ли прогрес, напредък в, в изчислението на различните плащания? И вторият въпрос е, че имаме един документ, който като че ще има негативни въздействия. Говорим за много предизвикателства, било то климатични промени, енергийна сигурност и така нататък, но никъде не се споменава хранителната сигурност. Така че, какво, какъв е въпросът на този, е, какъв е отговорът на този въпрос? Да, ще групирам въпросите, госпожо комисар, казва председателя. Ако ми позволите, госпожа Тикао, моля, накратко. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Госпожо председател, искам да кажа, че годината 2009 е година на иновациите, на... а също така и е, ще има за приоритет климатичните изменения. Нека да не забравяме, че в Европейският план за възстановяване на економиката трябва да, инф... да спонсорираме, да изградим приоритетните инфраструктури, било то енергийни или транспортни, и да видим как те са включени в бюджетната реформа. Госпожо комисар, давам ви думата. Имаше допълнителен въпрос за структурните фондове и какво предприемаме. В преговорите с парламента договорихме бюджета с 2009 година, ще засилим освояването на средствата и процеса за взимане на решение от страна на държавите членки при използване на структурните фондове ще бъде по-гъвкав. По този начин смятаме, че ще се повиши освояването на средствата. Нашето задължение, което поехме пред парламента, договорихме го и с държавите членки, които ни подкрепиха. И така вече имаме два пакета. Надявам се, че те ще бъдат приети и от парламента. Надяваме се, че те ще бъдат прияти бързо. За продоволствената сигурност много е интересен този въпрос. Много разумен въпрос. В хода на консултациите бяха отправени много критики към качеството на ограниченията на общата сълскостопанска политика. Тя, тя е свързана с големи разходи и е много важно как, каква е представата и впечатлението сред гражданите за нея. Ние смятаме да инвестираме в екологичните аспекти, в аспектите свързани с здравето. Ето така виждаме бъдещето. Разбира се, не всичко стана, беше прието. Постарахме се да бъдем максимално прозрачни. Материалите от консултацията бяха публикувани, в това число и а, докладите написани от консултантите. Ние се стремим да бъдем обективни и да не заемаме страната на конкретно мнение. Ние искаме да ви представим обективно, по обективен начин как гледат на нас. Е, въпросът за приоритетите. Абсолютно прав сте. Ние знаем какво трябва да направим. Държавите членки знаят, правителствата знаят, само че когато стане дума за пари, не винаги се постигат съгласие. В е, настоящия економически момент има много сериозни проблеми в енергетиката и ние не бива да забравяме, че стратегическата ни цел е да подготвим стратегическия доклад за бюджетната реформа. А сега въпроса на госпожа Магине за реформата на бюджета на Европейския съюз. Госпожо комисар, да, вярно. Доколкото видях, акцента беше поставен на земеделието, но като цяло също бяха включени други елементи. Ще започна с общите забележки към въпроса. Консултациите, които започнахме като цяло, бяха много удовлетворителни. За първи път в европейската история имаше такъв отворен, открит дебат с участници, желаещи да постигнат някакво споразумение. Всички правителствени, е, правителства, неправителствени организации е, и други участвах активно и нашите консултации отразяват голям брой перспективи, голям брой мнения, които не могат да бъдат сведени до една или две основни точки. Но общия подход на комисията е да изгради стратегическа е, визия за добавена стойност на всяко евро похарчено от европейския бюджет. Разбира се, да не забравяме стабилността, че трябва да осигурим стабилност, а също така и да, да харчим тези пари отговорно. Но не за сега. С настоящата бюджетна структура резултатите не са много удовлетворителни. Така че едно от предизвикателствата за бъдеще ще бъде да подобрим тази структура, а също така да се справим с климатичните промени и с конкуренцията. Трябва да имаме специфични политики на отпускане на средствата спрямо финансовата система, спрямо това как се формира бюджета. Всичко, тази, цялата тази информация можете да намерите на вебсайта на комисията. И мисля, че ще имаме нужда от широк консенсус за бъдещите реформи. Някои искат да продължим реформата в рамките на вече приятите стъпки. Други искат още по-големи реформи, като се концентрираме върху конкурентоспособността в земеделието, отговорност при климатичните промени, съхранителната сигурност и други цели за опазване на околната среда. Разбира се, мненията са много различни. Но едно е ясно – трябва ни промяна. Очакванията на комисията по основните бюджетни области ще бъде взето след дълги консултации с, с, различни, с различните правителства и с научни организации и други. Ще получите отговор по-късно тази година. Ще изготвим стратегическия документ и се надявам, че ще продължим нашето сътрудничество с вас. Благодаря. Така, сега ще а, прегрупираме въпросите. Госпожа Мак Гинес е, първо. Госпожа Магинес, благодаря. Мисля, че трябва да привлека вашето внимание към един доклад, представен от мен, който подкрепи ролята на общата сълскостопанска политика – мисля, че трябва да се направи равносметка на състоянието. Говорим за храната на европейските граждани. Искам да имате предвид а, а, техните интереси. Господин Фарм. Един кратък въпрос към комисаря. Аз участвах в конференцията за прегледа на бюджета и госпожа комисарят представи чудесна реч за измененията. Сега обаче чувам, че след средносрочния преглед няма да се правят предложения. Дали Европейската комисия ще направи предложения? Господин Палецкис. Госпожо председател, госпожо комисар, искам да ви благодаря за точните и открити отговори. Дискусиите за бюджетната реформа текат от повече от година. Искам да ви попитам как влияе финансовата криза върху тези дискусии. Освен това искам да попитам дали ще търсите някакви решения на, свързани с избягване на кризите. Всички решения трябва да носят белега на политическа отговорност. Трябва да се отървем от всичко, което е доказало своята неефективност. За средносрочния преглед има едно недоразумение – Никога не се е искало от нас да готвим средносрочен преглед на европейския бюджет. Бяхме, поиска се от нас да изготвим доклад за реформата на бюджета. Зависи от нас да решим как да реагираме по-ефективно. Аз лично предпочитам да осъществим нещата по-бързо. Но проверката на състоянието е много сериозен въпрос и не бива да забравяме е, условията и средата, в която живеем, предстоящите избори, газа, газът и така нататък. Е, да не забравяме оперативните проблеми. Господин Палецкис. Вашите въпроси са много важни. Те са доста пространни. По-пространни, отколкото може да отговори бюджета на Европейския съюз. Сегашната криза е толкова дълбока, че никой бюджет не може да реагира на нея. Европейският бюджет е само 1% от брутния вътрешен продукт – а кризата беше предизвикана от недостатъци в надзора на финансовата система. Глобализа... От, от, от, недостатъците в глобализираната финансова система. Европейски бюджет е относително малък бюджет. Той е предвидил набор от мерки и инструменти, но по своето същество те са ограничени и всъщност акцентът е върху механизмите за контрол и макроекономическите мерки. И това е дори по-важно от въпроса, свързан с сумата, която можем да отделим за преодоляване на кризата. Имаме фонд за глобализация, инструмент за гъвкавост, както и други инструменти, но те не са особено ефективни а, а и действието им не е много бързо. Планът за възстановяване предвижда определени стратегически инвестиции в енергийни проекти, други инфраструктурни проекти и сумата е 5 милиарда евро. Държавите членки нямат особено желание да обсъждат тези проекти, поради кризата. И кризата сочи, че е много важно да се инвестира в инфраструктурни проекти. Кризата ни да научи Европейския съюз на някои много важни неща. А именно, че бюджета трябва да се изразходва по много целенасочен начин, тъй като е твърде ограничен, за да обхване всички аспекти. Сегашните економически проблеми би трябвало да помогнат на политиците да инвестират повече в инфраструктурни проекти. И сега преминаваме към въпросите, които са отправени към господин Баро. 16 са те на брой. Ясно, е, че няма всички да бъдат разгледани. Така че ще е, видим първите три. Е, първият е, е за електронната, за киберпрестъпността на господин Нихштейн. Благодаря ви, госпожо председател. И така ще отговоря на този е, въпрос. Оничтейн. От е, няколко години комисията е, работи в тясно сътрудничество с държавите членки в борбата срещу киберпрестъпността. Комисията допринася за борбата срещу киберпрестъпността по четири начина. Чрез развиване на сътрудничеството между държавите членки, сътрудничество между частния и обществения сектор, развитие на различни правни инструменти и сътрудничество с трети страни. В съобщението от 2007 година на комисията за обща политика за борба срещу киберпрестъпността. В това съобщение се развива обмена на информация между съответните органи в държавите членки или на двустранна основа или чрез Интерпол. Държавите членки трябва да посочат постоянни контактни представители и да се обръщат за информация или помощ една към друга. Комисията, освен това, участва в изготвянето на стратегията за борба срещу киберпрестъпността, изготвена от съвета, прият от съвета през ноември миналата година. Предложени са различни мерки, насърчаващи сътрудничеството между държавите членки за борба срещу а, интернет педофилията, измамите и а, другите интернет престъпления. трябва да се извърши централизиране и групиране на различните престъпления, извършени в интернет пространството от Европол и а, е, сътрудничеството а, е, между а, е, обществения и частния сектор а, трябва да се развива за борба срещу интернет а, престъпленията. А, съвета а, от 2008 година правосъдие вътрешен род направи препоръки в тази сфера. Комисията иска да бъде създадена и е, финансова е, коалиция, която да комбинира, да съчетава дейностите е, за борба срещу разпространяване на порнографски материали по интернет. Комисията участва също така в изготвянето на законодателство, което изготвя минимални стандарти. Това, например, е рамковото решение за атаките срещу информационните системи, рамковото решение също така за борбата срещу педопорнографията, Днес комисията е, разглежда възможностите е, да се актуализират и приведат в действие тези инструменти. В заключение искам да е, подчертая, че интернет е световна мрежа и Европейският съюз не може сам да въвежда мерки и норми, в тази сфера. Затова Европейският съюз иска да се осъществи да се развива международно сътрудничество и тази година ще организираме среща между агенциите на Европейския съюз и международните инстанции, така че да се координират съответната дейност на международните организации и агенците на Европейския съюз. Това мога да отговоря на господин О. Ештейн. За да печелим време, нека да групираме допълнителните въпроси. Господин Оничтейн и госпожа Цикао. Госпожо председател, искам да благодаря на комисари за неговия отговор. Искам да задам допълнителен въпрос, господин комисар. Относно а, жертвите на кибер а, подигравки и други такива тормози. Какво мислите вие? А, наскоро тази практика се зачести сред младите. Какво ще направи Европейският съюз, за да сме сигурни, че обръщаме повече внимание, достатъчно внимание на този проблем? Благодаря. А сега госпожа Тикао. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Искам първо да задам следния въпрос. Какви са мерките, предвидени от комисията, за да могат държавите членки да приемат Конвенцията на съвета на Европа спрямо киберпрестъпността? Какво ще направи комисията, за да повиши качеството на борбата срещу киберпрестъпността и е, да, какво ще се направи, за да се признае електронния подпис. Господин Говер. Госпожо председател, искам да приветствам дадения отговор от господин комисаря, но и заедно с това ще го помоля правата на човека в тази област да се имат предвид непрекъснато. Други думи, аз съм за да се борим срещу киберпространството, но да се погрижим интернет фирмите да не е, прилагат желязна ръка спрямо гражданите, които използват интернет за развлечение. Господин комисар, имате думата. Да, е, разбира се, прав сте и веднага отговарям на въпроса за правата на човека и борбата срещу киберпрестъпленията. Трябва да бъдем особено внимателни е, в е, тази борба с ясната воля да спазваме правата на човека и дори за да наложим тяхното спазване – Наистина в Стокхолмската многогодишна програма 2010-2014 година ще включим цяла глава за, в сферата на борбата срещу киберпрестъпленията и а, подчертавам това на вниманието на господин Оник Тейн с а, тази а, център за наблюдение към Интерпол. А, така че да можем да координираме дейността на националните институции, които осъществяват надзор над съмнителните сайтове, разпространяващи или криещи опасност от разпространяване на педопорнографски материали. И наистина прав сте, трябва добре да обмислим, видим начина по който са привличане младежите от някои сайтове и сайтове, които крият опасност от агресия спрямо младежите. Това мога да отговоря и отново искам да подчертая, че става дума за широко обхватна дейност, която трябва да провеждаме с ясна решителност. И наистина много, се, е, много разчитам на тази финансова коалиция, е, така че да участват е, и публичния и частния сектор в борбата против е, разпространяване на е, подобни е, материали по интернет. Ако постигнем споразумение по финансирането, през февруари 2009 година може да започне своята дейност тази група. Благодаря на парламента за подкрепата, която може да ни окаже. Сега преминаваме към въпроса на господин Елуард за терористичните заплахи. Господин комисар, Ще отговоря на господин Елуард. Условието за ефективна борба с тероризма, както и срещу подобни форми а, на заплаха, е да сме добре информирани в подходящия момент. Това е голямо предизвикателство на европейско ниво. Ние се опитваме да насърчаваме улесняването на, на, и обмяната на информация. И 18, на 18 декември 2006 година беше взето едно решение, рамково решение, наречено шведско решение. И всички държави членки трябваше да го приложат до декември 2008 година с това решение се а, взимат мерки за бързо мена на информация между силите за сигурност. Това решение засяга националните полицейски служби. В момента, в който една такава служба получи искане за информация от друга подобна, то тя трябва да обработи веднага а, искането и да предаде нужната информация. Това е първият елемент в рамковото решение. Вторият елемент е решението на съвета от 23 юни 2008, така нареченото ПРУМ решение, според което се предвижда подробен механизъм за специфични категории, за на специфични категории данни, пръстови отпечатъци, ДНК данни, също така номерата на колите и други с, с цел по-добро сътрудничество и по-добро провеждане на криминалните разследвания. С това решение на съвета ПРУМ държавите членки си осигуряват неограничен достъп, взаимен достъп до базите данни, пръстови отпечатъци и ДНК. Това е много интересно, защото това решение на съвета позволява много ефективно сътрудничество, много ефективен обмен на пръстови отпечатъци и ДНК данни. Европол има много важна роля в това отношение. Системата за информация на Европол SIE позволява на държавите членки да определят дали дадени сили за сигурност на друга държава членка притежават нужната информация, която ще им позволи да бъдат оперативни. Но за да може Европол да играе тази функция, държавите членки трябва да захранват системата с данни е, на Европол и то по удовлетворяващ нуждите начин. Днес, разбира се, ще трябва да, така да се каже, програмираме нови разпоредби за този обмен на информация за следващата петгодишна програма, която ще е, наследи програмата от Хага. Тази програма трябва да гарантира координиран подход при обмена на данни ще трябва да включим в тази петгодишна програма стратегия на Европейския съюз относно обработката на, упра... на информация и управлението на информация. Това обаче означава и обработка на личните данни. Стратегията трябва да ни позволи да имаме един глобален подход към данните, нужни на полицията данни, които а, засягат а, така наречената интероперативност на системите. Това е, което мога да кажа на, по въпроса на господин Едуард. Така, а сега ще прегрупирам въпросите. Господин Елвард, госпожа Дойл, господин Рубик. Първо господин Елвард. Благодаря на комисаря за отговора. Кратък допълнителен въпрос. Какво прави Европейския съюз по отношение на конфискуването на имуществото на престъпници? Госпожа Доа. Благодаря ви. Искам да помоля комисаря да ни каже дали има пълно сътрудничество между 27-те държави членки в областта на обмен на информация между полицейските сили. Ако некои страни приемат са предприели различно поведение и иранското правителство поискало ли е доброволно неприсъединяване. Благодаря, господин комисар. Искам да ви попитам как стоят нещата с, с заплахи срещу ядрени електроцентрали. Господин комисар, имате думата. По отношение на изземането, конфискуването на имуществото, плод от престъпна дейност, Разбира се, Днес задълбочено проучваме този въпрос. Съдията Брюгер, например, се занимава с надзорната дейност на програмата SWIFT и скоро време ще получим заключенията от неговото проучване. Европейският съюз се ползва и от информация, свързана с терористичната дейност и господин съдията Брюгер също така следи всичко това да се извършва при пазване на личните данни, защита на личните данни така че се извършва такава конфискация на някои лица, които се занимават с престъпна дейност. По отношение на обмена на информация ви казах, че информационната система на Европол може да бъде още по-ефективна, ако държавите членки предоставят е, с по-голямо доверие и при по-голяма прозрачност е, информация. И е, това е една от основните теми, които ме занимават. Създаването на доверие между различните органи в държавите членки, така че да се осъществява по-ефективен подобен обмен. Не съм чувал за някаква клауза за изключване в тази сфера. Мисля, че в общи линии отговорих на въпросите. А да, по отношение на заплахите, отправени срещу ядрени атомни централи, имаме текст за критичните инфраструктури, в това число и атомните електроцентрали. И този текст гарантира по-добро, по-добър надзор, опазване на тези структури. И е, последния въпрос, отправен към господин Баро, е, иммиграционната политика на Европейския съюз, въпрос отправен на господин Франса. И да отговоря на господин Франса. Общия подход, прият през 2005 година в Европейския съюз, цели да даде по-подходящ отговор на предизвикателството, което представлява иммиграционния процес. Развитие на диалога и сътрудничество с трети страни – така че да се установи партньорство за по-добро управление на миграционните процеси. И за да се придаде по-конкретно измерение на този подход, Европейската комисия подкрепя инициативи за сътрудничество с трети страни в сферата на иммиграцията и убежището. Програмата е нас финансирала около стотина проекта 2004-2006 година или последвалата програма Миграция и обежище за периода 2007-2010 година. Сред инициативите при подбрани много от тези инициативи се прилагат от държавите членки в сътрудничество с третите страни. Един пример. В рамките на програмата АИНАС един проект между Марокко и Испания за управление на сезонната иммиграция между Бен Слиман, провинцията Бен Слиман и една испанска провинция. Тази програма подкрепя и сътрудничество между Испания и Колумбия, например. Финансирахме също така и временното завръщане в родината на емигранти от Кабо Верде, и осъществяване на информационни и обучителни програми, предназначени за кандидати за емиграция. Има и географски европейски инструменти, европейски инструмент за партньорство, също позволяват да се даде конкретно изражение на тази дейност. Европейската комисия подкрепи създаването на Център за управление на миграцията в Мали. И в този проект участват няколко държави членки. По отношение на глобалния подход също има предложени нови инструменти от комисията за развитие на партньорство с трети страни сътрудничество между държавите членки и общността. Имаме партньорства за мобилност. Това е един нов инструмент, въвеждан от Европейския съюз. За сега става дума за пилотен проект. Тези партньорства за мобилност дават възможност да се развива диалог и сътрудничество с трети страни в областта на превенцията, развитието, законното, законната иммиграция и предотвратяване на незаконната иммиграция. Както казах, между Кабо Верде и Република Молдова се разви подобно партньорство. Бяха пред представени конкретни предложения за партньорство. Португалия, например, предложи да подпише нов протокол с Кабо Верде за временно, времената иммиграция на работници от Кабо Верде в Португалия. Има и други инструменти, анализи на положението на ситуацията, свързана с миграцията в различни държави. Също така срещи между донори, създава се платформа за сътрудничество в Етиопия, например по инициатива на Великобритания. Предвижда се създаването и в Южна Африка на подобна платформа. в фонда за интеграция и други фондове могат да помогнат на държавите членки да приложат в третите страни защита и различни програми за лицата, които са кандидати за иммиграция или пък се завръщат в родината си. И така, изброих ви няколко примера, но искам да ви кажа, че съм напълно дълбоко убеден, че Европа трябва чрез глобалния подход да управлява емиграционните процеси. Съгласувано управление на миграционните процеси. И мисля, че това трябва да е нашата цел – И по този начин ние можем да дадем пример на света в тази сфера. И така, отново ще прегрупирам, ще групирам въпросите. Господин Франса. Благодаря. Благодаря за този отговор, господин заместник председател на комисията Баро. Може да се каже, че сме удовлетворени до някъде. Но не всички мерки, които сте изградили, са ни, ни удовлетворяват. Например, все още съществува трафик на хора към Европа. Все още има региони, към които са обект на много силен наплив от иммигранти. И, например, Испания и Франция са изградили области и региони, в които се опитват да се сътрудничат спрямо за да се спре тази иммиграция. Но други страни не правят нищо. Каква ще е вашата политика, за да помогнете на страните засегнати от иммиграцията? Госпожо председател, въпросът е свързан с хуманитарния аспект и спазването на правата на човека. В Ирландия наскоро беше депортиран човек, независимо от а, на мутилация на е, женските гениталии. Питам се дали Европейската комисия ще насърчи държавите членки да приемат обща позиция по подобни деликатни въпроси. Господин комисар, да. Първо ще отговоря на господин Франка. Разбира се, ще направя всичко възможно за да развием глобалния подход и партньорствата за мобилност между целият Европейски съюз като едно цяло и трети държави. Разбира се, и има държави членки, които са постигнали много добри двустранни споразумения, но такъв трябва да е случай с всички останали страни като цяло за Европа. Казахте, подчертахте, че има допълнителен риск в някои е, държави от нелегална иммиграция, просто защото няма достатъчно правилни мерки. Да, така е. И относно политиката за връщане на мигранти, както вече казахте, вярно, наистина е така. Трябва да а, имаме разумна такава политика. Не можем да връщаме хора, които ще бъдат заплашвани в собствената си държава, чието живот ще бъде а, или пък, а, или пък а, физическо здраве ще бъдат засегнат, заплашени. Така че тази политика и до днес предизвиква противоречия, но ако тя се прилага, ако тя се транспонира правилно в държавите членки, тя ще може да действа ефективно. И аз лично ще се стремя да контролирам много внимателно. А сега въпросите от 3850 ще бъдат, ще получат писмен отговор. И ще минем към въпросите, отправени към комисаря Макриви. Първият въпрос е на господин Ангелакас за отварянето на затворените професии. Най-напред, комисията не практикува затворени професии. Държавите членки трябва да регулират някои държави, ня, някои дейности. Заедно с това обаче трябва да се спазват и определени изисквания. По-доброто качество на професионалните услуги ще има положителен ефект върху економиката. Ето защо държавите членки трябва да направят анализ на законодателството във връзка с ограниченията към някои професии трябва да се направи оценка на тяхната уместност в светлината на прецедентното право на Европейския съюз. Държавите членки до септември 2009 година трябва да представят доклад от този анализ. По този начин ще могат да установят възможните отрицателни последици от някои професии, които подлежат на ограничения. Възоснова на тези доклади ще се предприеме процес на а, анализ през 2010 година ще се представи обобщен доклад пред парламента и съвета в, по процеса на взаимна оценка. ще се обърне внимание на регулираните професии. Започнаха, започнали са процедури за нарушение тогава, когато се, се е преценило, че има несъразмерни а, действия и ограничения а, върху някои професии. Комисията винаги се е стремила да насърчи преглед на професионалните правила. Националните органи защита на конкуренцията следва да проверят дали са приети най- най-нерестриктивните методи за постигане на целите. И така, заедно нека да изслушаме въпросите на господин Ангелакис първо, после господин Пъпестам. Така. Разбирам, че желанието на комисията е да се е, създаде е, вътрешен е, пазар и свободно движение на професиите, но има професии, които аз наричам затворени. И за упражняването им а, трябва да се заплати някакъв патентен данък, да речем а, такситата или пък а, фармацевтите или а, други мерки а, се. А, прилагат. Какво ще каже е, комисарят по този въпрос? А благодаря, госпожо председател. Смятате ли, е, че регионалните е, разпоредби са основно условие за да се упражняват тези професии? Госпожа Дойл. Благодаря. Не съм съгласна дали, заложни, дали спортните залагания и други отговарят на изискванията. Но важен въпрос е докъде стигна този дебат. Освен това, признаването на професионалните квалификации, взаимната оценка, има ли някакви проблеми? Разполагаме ли с еднакви критерии? Господин комисар, имате думата. бяха повдигнати два отделни въпроса. На първо място обхвата на директивата за услугите, второ регулирането на професионалната квалификация. Директивата за услугите обхваща всички услуги с някои изключения. въпроса за аптекарите, както беше повдигнат от господин Ангелакис, той може би знае, че са започнати процедури за нарушение с някои държави членки. По въпроса за взаимната оценка, според изискванията на директивата за услугите, всяка държава членка трябва до края на декември тази година да направи анализ и след това ще видим кое е съразмерно и кое не. Въпросът на госпожа Дойл е свързан с нарушенията в областта на хазарта. Поне 15 държави членки имат такива изисквания, има натрупана юриспруденция Казартът е услуга, както всички останали, и тези въпроси, въпроси трябва да се решават. И те са в, е, действ... в действителност са започнати процедури срещу някои държави членки. И така, сега ще минем към въпроса на господин Папастамкос за организмите, които оценяват платежоспособността. Господин комисар, госпожо, председател, комисията разглежда тази директива за, кредитните, е, за агенциите за кредитен рейтинг от няколко години. Започнахме през 2004 и разгледахме какви са мерките, които са нужни да вземем, за да оценяваме по-добре тези агенции. Разбира се, през март 2005 година имаше оценка на подобни кредитни регулатори и резултатите от тази оценка, оценка бяха а, публикувани през 2006. От една страна ще имаме регулация каквато вече съществува от друга страна. Ще имаме също така комбиниране с местни индивидуални регулации. Това ще е новото в агенциите за кредитен рейтинг. Комисията се е, прави преразглеждане на докладите всяка година. И може би ще се вземат допълнителни законодателни мерки, които да отговарят на европейската роля в това отношение при новите обстоятелства, в които сме, на които сме свидетели, например, много провали на местни пазари и също така в зависимост от проблемите, с които се сблъскват агенциите за кредитен рейтинг в други области на света. Разбира се, през 2007, 2007 година сам тези агенции се сблъскват с липса на доверие и особено след кризата на, с лошите кредити на американския пазар. Обяснението може да се намери в липсата на качество на методология, липсата на прозрачност при дейностите, а също така и неправилно управление на агенциите. Кризата с американските кредити свидетелства, че е, имаме нужда отново подсилено законодателство относно тези агенции. Затова през юни 2008 година се взеха допълнителни мерки в тази област и през 2009 година ще се предложат нови регулации и по тях ще се споразумеят парламентът и съвет. Ще дам възможност на двамата автори на въпросите да се издадат допълнителни въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, е, самият вие през 2006 година, отговаряйки на мой въпрос, ми казахте, е, цитирам, е, че според данни на Европейската комисия, регулаторните органи, комисията, няма да направи нови законодателни предложения по отношение на органите, които оценяват платежоспособността. А сега, след кризата, ни казвате, че ни трябват по-строги законодателни рамки. Да, така е. Но въпросът ми е следният. Това само някаква реакция ли е към комисията в тази сфера? Um, Благодаря. Знам, че комисарят направи предложение за агенциите за кредитен рейтинг и други мерки за предотвратяване на подобни кризи в бъдеще. Искам да попитам обаче какви предложения смята да отправи комисията, за да насърчи растеж и конкурентно способност в реалната економика, особено в областта на малките и средни предприятия. Това е важно в условията на рецесия. Господин комисар, имате думата. За договоря отговоря на господин Папастамкос. През 2005 година казахме, че агенциите за кредитен рейтинг с предмет на наблюдение през 2007 година, когато кризата с рисковите кредити достигна своя връх, аз се срещнах с тези агенции и изразих нашето неудовлетворение от е, тяхната дейност. И през декември 2007 година аз е, писах на Цезар и други е, въпрос за това какво следва да се предприеме. По това време аз казах ясно, че не, може, не могат нещата да останат такива, каквито са. Е, след това комисията отправи предложение през 2008 година. Въпросът се обсъжда от парламента и съвета. В миналото Аз съм казал ясно, че ще гледаме на нещата в светлината на променящите се обстоятелства. Миналия век един по-умен от мен човек беше казал, че когато фактите се променят, и ние се променяме. Другият въпрос беше свързан с областите в, за, на, на финансова регулация. Много разумен въпрос. Какво прави Европейския съюз? Промените в финансовата регулация биха били полезни Сами по себе си обаче те няма да доведат до промяна и съживяване на европейската економика. Знаете, че Европейската комисия координира подхода за финансовото стимулиране, което беше прието от съвета през декември. Само, че изпълнението на, финансо, на програми за финансово и фискално насърчаване е въпрос, по който решение трябва да вземат държавите членки. Европейската комисия предвиди известно финансиране, а също така и се нае и с, с, с дейности по координация. приехме и някои инициативи, които да насърчат малките и средни предприятия. Например, бяха приети няколко законодателни акта за малките и средни предприятия и други. Сега идва въпроса на господин Мичел за финансовата криза. Господин комисар, заповядайте. at this time of financial crisis and economic recession both european governments and european institutions need to show determination and flexibility as mentioned by president barroso in the в предговора на неодавнашен доклад председателя Баросо подчерта необходимостта от гъвкав подход с оглед на сегашната ситуация. Иска се от държавите членки да предприемат действия в случай на а, чувствително повишаване на дефицита. Тази гъвкавост не означава, че Европейската комисия е променила правилата на вътрешния пазар. Докладът от пред декември месец за състоянието на вътрешния пазар са предвидени мерки за възстановяване на европейската економика. Трябва да се преструктурират европейската рамка за надзор. Трябва да се засили трябва да се засилят мерките, свързани с гарантиране на банковите депозити, трябва да се регулира и дейността на агенциите за кредитен рейтинг. Надяваме се, че Европа може да даде конкретен отговор на проблемите. ще се стремим към по-стабилна система, която дава възможности за търговия, за разпределянето на ресурсите. Това изисква по-добро сътрудничество и координация между националните регулатори и надзорни органи. Трябва да се намаля цената на капитала и да се направи по-рационално разпределението му. Няма промяна в принципите на единия пазар. В, момент, в период на економическа трудност европейските институции се придържат към принципите на вътрешния пазар. Следва да се, да се спазват принципите на пропорционалност и липса на дискриминация. Не трябва да се допускат некоординирани национални действия, тъй като те ще е, тъй като техният ефект ще излезе извън границите на отделните държави. Nous allons donc prendre les deux questions. Така. Двата въпроса. Първо господин Мичо. И така, благодаря, госпожо председател. Искам да попитам. Първо искам да благодаря на комисаря за неговия отговор. Искам да кажа, че съм доволен да чуя, че протекционизма не се връща, защото ако беше такъв случай, почти нямаше да има възстановяване на економиката в Европа. Искам също така да подканя комисаря да започне да говори за възстановяването. Днес господин Трише каза, че ще започне възстановяването някъде към 2010 година. Аз ще подканя комисаря да продължи, да започне да говори за това възстановяване за бъдеще, за да не губим надеждата и да бъдем още по-конкурентно способни. Господин Мичел, каза председателя, трябва да спазвате времето за изказване. Господин Кролин, благодаря, госпожо председател. Искам да дам само един съвет на господин комисаря да пие топъл чай с уиски и лимон, за да си излекува гърлото. Относно а, вашият а, план за възстановяване на економиката, това, което беше подчертавано през последните месеци е, че трябва да имаме координирано действие при финансовата криза. Искам да попитам, вече изготвени ли са някакви такива планове, изготвени ли са някакви планове за действие съвместно с новата администрация в, в Съединените щати и администрацията на Обама? Благодаря. Господин комисар. Да, протекционизмът не е отговор на проблемите. Много държави членки може би смятат, че трябва да предприемат протекционистични мерки, на тях бих казал, че трябва да, че ние ще се противопоставим на всички мерки, които противоречат на принципите на Европейския съюз. Аз лично смятам, че протекционизмът би продължил економическата криза. Знам обаче, че има много депутати в лявата част на залата, които не са съгласни с това. Съгласен съм с господин Мичел. Трябва да се постигне някакъв баланс, да бъдем реалисти и да не се подаваме прекомерно на песимизъм. Мисля, че има една тенденция да се обръща прекалено голямо внимание на отрицателните аспекти в економическата ситуация. Трябва да бъдем реалисти, само че да не бъдем. Трябва да бъдем реалисти, но не прекалено големи песимисти. Приветствам казаното от председателя на Европейската централна банка. Пак повтарям, трябва да сме наясно с този баланс. Господин Кроли зададе много разумен въпрос за разговорите с новото правителство на САЩ. Има много ясно определено разпределение на задачите между старата и новата администрация. Но с новия министр на финансите вече имаме контакти в рамки, в рамките на Трансатлантическия съвет и когато за влез, встъпи в длъжност администрацията на Обама, ние ще влезем в контакт със своите колеги. Благодаря. Въпросите 54-55-56 ще получат писмен отговор. Закратяваме заседанието до 9 часа.